Добър ден, колеги. Ready to start. We had Готови сме да започнем. Имахме две точки е, с комисията по въпросите на жените, които разисквахме. Сега вече провеждаме обикновено заседание на комисията Либе. Започваме с а, е, приемане на дневния ред. Е, назначаването на изпълнителния директор на Европейската служба за подпомагане на държавите членки в областта на убежището се отлага за 9 декември за следващото заседание на комисията Либе. Също така искам да ви кажа, че днес се проведе и заседание на координарите, координаторите и някои от препоръките на координаторите е, бяха подкрепени. Става дума за разпределение на доклади. Ако сте съгласни, утре ще разпространим докладите, разпространени съобразно решенията току-що приети на заседанието на координаторите днес. Uh, Също така uh, одобряваме протокола на заседанието и преминаваме на точка 5 във връзка с международната закрила. Държава членка, отговаряща за разглеждане на заявление от гражданин на трета страна или от лице без гражданство. Да, госпожа Викстрон. You, I... Благодаря, господин председателю. Искам а, да изясня нещо тъй като съм докладчик за преработения вариант на Дъблин 2. Драги колеги, първото първата позиция на парламента по преработката беше е, готово през май 2009. Сега имаше нови избори, нов състав на парламента има в момента. предишният докладчик беше Гонин Плашот. Сега вървим към обща позиция и очакваме тристранните срещи да започнат в началото на следващата година. За това е много важно, даже бих казала за мен като докладчик е спешно, е официално да се уверим дали докладът изготвен от предишния докладчик в стария мандат на парламента има подкрепата и на новия състав на парламента. Контрадокладчиците имат много единна и много силна позиция. Е, това е важно за нас. Е, бих е, искала, бих се радвала, ако комисията още веднъж потвърди, че наистина предишният доклад се ползва с подкрепа и така ще получа необходимия ми категоричен мандат от настоящата комисия да продължим по-нататък с преговорите на основание стария доклад и неговото потвърждаване днес. Господин председателю, искам да изясня някои от основните елементи в този доклад. Между другото, подчертавам, между другото, те са същите. Спирането на трансфера – е първият такъв е, елемент. Е, според е, парламента задължително трябва това да се включи в окончателния документ. Понятието членове на семейството и грижата за ненавършилите пълнолетия лица, средствата за правна защита и задържането под стража или задържането въобще. Това са част от важните елементи, подчертавам. Белгийското председателство е взело предвид тези важни е, бележки, както и единната позиция е, на парламента по тях. Надявам се наистина, че Белгийското председателство ще работи в тясно сътрудничество с нас, когато преминем към по-задълбочени преговори по текста. Това бяха някои съображения, които исках да изясня тук, преди да преминем към гласуване. Yes, Mrs. Vikram, I was going to say that precisely if there are no objections, <laughs> we might uh, take note of uh, the agreement that you have. Можем да вземем предвид споразумението, което току-що коментирахте. Concerning this framework of the Dublin regulation трябва да вземем предвид състоянието на нещата. Преди да преминем към гласуването по електронен път, мисля, че господин Папа Николао иска да добави своите коментари, а възможно и коми... комисията да иска да се изкаже. Господин Папа Николао. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа Викстрюм и да потвърдя казаното от нея. Съгласни сме с общата насока на поведение. Е, много важна работа ни очаква. We take note of the agreement. If there's no further comment, I was, I was thinking of the commission. My... Вземаме предвид споразумението. Ако няма други бележки, следваща точка, т.е. електронно гласуване. Трябва да са готови картите ви. Госпожо Викстрам. Вижте, толкова съм объркана а, днес. Къде ли не минах, понеже днес летищата са а, затворени, минах през Женева и откъде ли не. А, и за това а, а, забравих картата си. А, асистентката ми ще я донесе. Може ли малко да си побъбрим дивоти, докато а, я донесе? Наистина ли искате да си бъбрим дивоти, казва председателят? So, um... Мишел, Имате ли карта, господин Мишел? Имате карта. Мисис Ламбърт. Госпожа Ламбърт. За да помогнем на колегата, аз ще подрънкам малко. Като контрадокладчик от своята политическа група, е, ще е, кажа, е, че трябва да отстоим позицията от предишния мандат на парламента. Не, виждаме а, какъв е смисълът отново да се започват преговорите от а, начало. А, за това трябва да подкрепим старата позиция. Не знам дали достатъчно дълго а, дрънках. Господин Моралес, а, сега и аз започвам дрънканицата. Е, госпожа е, Викстрам е, пропусна последното гласуване и за това сега ще говоря бавно, за да минава времето. Подкрепяме нейната позиция. Е, това не беше кой знае колко от помощ, защото казах само едно изречение. Okay. Mrs. Wikström, if you don't mind, rather than Госпожо Викстрим, ако не, е въз... не възразявате, вместо да си говорим за времето и да извадим китарите и да почнем да свирим, а ето виждам сега ки... а... Е, а... Е, картата, а... точно на време пристигна. Благодаря ви. Сега вече минаваме към гласуване. Точка 6. Разширяване на приложното поле на директивата относно ползващите се от международна закрила. Yes, I was, I was going to announce the, uh, the subject. Оповестявам темата. Господин Клод Моралес е докладчик, тъй ли? Господин председателю, трябва да гласуваме по е, въпроса на госпожа Викстрем. Казано ми беше, че точно защото обявихте споразумение, нямаше смисъл да се гласува електронно. Господин Босотил, господин председателю, докладчикът според мен тук иска гласуване в потвърждение на позицията на парламента. Все още сме на същата точка от дневния ред. Тази която е означение значение за госпожа Викстрем. Гласуваме по точка номер 5. Мисис Викстрем е рапортер. Госпожа Викстрем като докладчик. Провеждаме гласуване електронно. Електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 гласа за, 0 въздържали се, 0 на минус Госпожа Интвелт не можа да гласува електронно, но ще я, гласу... ще я преброим като гласувала за. Да. И госпожа Хет... Хето. Вашия пулт не е работил. Значи 23 гласа за, без въздържали се, без против. Благодаря. Госпожо Викстрем, ето гласуването за потвърждение. Преминаваме към гласуване по точка 6, отново по електронен път за разширяване приложното поле на директивата за получателите на международна закрила. Това споразумение за разширяване на приложното поле на директивата за дългосрочното пребиваване бе постигнато на последната тристранна среща на 9 ноември в присъствието на държавния секретар Мелхиор Ватле и комисаря Малстрем. Както знаете, тук се съдържа разпоредба за таблица за съответствие, въпрос, който следва да бъде решен на хоризонтално ниво. Сега, преди да преминем към гласуването, искам да ви кажа, че ако се съгласите да гласувате по текста анблок, т.е. изцяло, Искам да знам дали ще се съгласите да гласувате по текста анблок изцяло, за да се потвърди споразумението. Има предложение за гласуване анблок. Разбирам, че докладчикът господин Моралес предлага гласуване анблок, както е предложено в писмото на съвета от ноември 2010 година. Господин Моралес, предлагам гласуване анблок, за да избегнем детайлното гласуване по три страници предложения. Гласуваме текста съобразно писмото на съвета от 18 ноември 2010 година. Той е в приложението. Да, начало на гласуването. Начало на гласуването. And the vote is closed. Край на гласуването. 25 гласа за и госпожа Интре, отстава 26, няма въздържали се, няма против. Приема се. Всички следващи изменения отпадат, така че минаваме направо към окончателното гласуване, начало на гласуването. Now the vote is closed. Край на гласуването. So it's 26, 27 plus 26 или 27 за 0 въздържали се, 0 против. Отново и тук приемаме гласуваното предложение благодаря, господин Моралес. Точка 7. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел сезонна заетост. Господин Моралес, Мораес отново е нашия докладчик тук. Целта е да се изслуша изложение от комисията за условията и това трябва да се извърши е, по линия на субсидиарността след консултация с националните парламенти. Е, трябва да чуем изказване от комисията. Госпожа Шмидт ще ни представи проекта. След това ще чуем представители на Белгийското председателство, след което отново ще дадем думата на председателя. Извинете, на докладчика. Имаме обаче и представители на четири национални парламента. Чешкия Сенат, Австрийския Бундесрат, Австрийския Националрат и Камерата на лордовете на Великобритания. Те са внесли мотивирани становища и позиции, в които се откроява проблема за несъответствие на този проект с принципа на субсидиарност. Затова им даваме думата – ще им дадем накратко думата за изказване, за да изложат позициите на своите парламенти, след което пък комисията на свой ред ще отговори на техните опасения и съображения. Най-напред ще чуем е, госпожа Диане Шмидт, представител на комисията. Давам ви думата. Thank you very much, I'm very pleased to be here. Благодаря ви за най-голямо удоволствие да говоря пред вас относно нашето предложение за сезонните работници. Знам, че това предложение породи редица тревоги и се надявам да успея да внеса необходимите пояснения днес. Естествено, особено важно е да се проведе тази дискусия с Европейския парламент, а също и с националните събрания, като се вземе предвид и Лисабонския договор и по-специално сътрудничеството а, с Европейския парламент и националните парламенти, които бяха укрепени. Комисията на 13 юли внесе предложението си, както знаете, заедно с друго а, предложение за квалифицираните работници, което бе представено тук във вашата комисия преди няколко седмици. Трябва да се подчертая, че за първи път комисията представя предложения за ниско квалифицираните работници. И това е много важно да се подчертая всъщност, да. Това, както и другото предложение, са част от усилията да се разработи всеобхватна миграционна политика и още през 2008, 2005 година бе обявено намерението за такова предложение и по-специално избора на отраслевия подход. През 2009 година Стокхолмската програма потвърди значението на изпълнението на плана за действие 2005 година. Предложенията доведоха до задълбочени разисквания, изготви се доклад и предложение и вярваме, че в крайна сметка сме успели да достигнем до един особено уравновесен текст, който успява да вземе предвид често противоположни позиции. Предвид економическата криза е намаляла нуждата от чуждестранни работници в някои сектори, но също така трябва да си даваме сметка, че в краткосрочен и дългосрочен план една добре организирана миграционна политика ще играе важна роля в попълването на а, на незетите работни места. И така, защо излизаме с това предложение? От една страна имаме търсене на сезонни работници от трети страни, особено в областта на земеделието, съдоводството и туризма – Второ, сезонни работници от трети страни често пъти се нуждаят от закрила, понеже са застрашени от експлоатация и лоши условия на труда, както и лоши здравословни условия. Важно е да се предотврати нерегламентираната миграция, като се даде възможност за законна миграция. Има две основни цели това предложение. Въвежда се специална процедура за влизането и пребиваването на гражданите на трети страни и втория, втората цел е да се осигури защита на правата на тези граждани на трети страни. Седем са основните елемента на предложението. Първо, упростени по-бързи процедури за влизане предлагаме 30-дневен срок за допускането, което да се основава на общи определения и критерии, като например наличие на трудов договор или обвързващо предложение за работа, като заплата, която се предлага да е не по-ниска от минималната, определят се сезонни а, времеви ограничения между 6 месеца и една година, също се дава възможност за многосезонни разрешителни до 3 години или а, упростена процедура за повторно влизане а, в по-нататъчни сезони. Определят се правните изисквания, а, свързани с работните условия за сезонните работници, дава възможност на държавите членки да а, въвеждат изпит въвеждат съображения, свързани с пазара на труда, е, да се правят изпити, трудови е, изпити, на които да се подлагат е, гражданите от трети страни. Държавите членки също предварително трябва да имат възможност, доколко не могат да се, не могат да се запълнят наличните работни места от е, членове на Съюза, граждани на Съюза. Също така се изисква е, работодателя да предостави доказателство за а, е, условия за настаняване на гражданите на трети страни И също искам да добавя, че Искам да добавя нещо във връзка с санкциите. Имаме специална директива от 2009 година, която предвижда санкции, които да се налагат на работодатели в случай на незаконно наемане. ще трябва статута на сезонните работници да се разгледа и в светлината на директивата за санкциите. Какви са основните предимства? По-лесни пътища за влизане на сезонни работници. Това означава, че по-бързо ще се на лице, е, когато економиката има нужда от тях, намаляване на обема на нерегламентираната заетост, по-дълга продължителност на престоя, също така предимства свързани с условията на труда, предотвратяване на експлоатацията и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда за а, сезонните работници от трети страни. И също така се упростява движението на сезонните работници между Европейския съюз и трети страни. По такъв начин предотвратяваме не само просрочието на престоя, но по-лесен пренос на умения и квалификации с трети страни и по такъв начин ще се стигне до намаляване на бедността, което е в съответствие с политиката за развитие на Европейския съюз. Това е изложението на предложението на кратко и ще съм на разположение за въпроси по-нататък. Благодаря. Председателя също благодари. Бях мисля, че е, трябва да се изкаже сега Белгийското председателство и след това да дадем думата на докладчика и на нашите членове. Госпожа Изабел Раес от Белгийското председателство, заповядайте. Благодаря, господин председател, Добър ден на всички. Накратко ще ви запозная с достигнатия етап на работата съвет. Както вече бе казано от комисията, този проект бе внесен през юли месец 2010 година, бе внесен в съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи през октомври. Голямата част от министрите се отнесоха положително към проекта на директива бе е, казано, че е необходимо е, да се е, постигне напредък и във връзка с законната миграция. Но по отношение на някои разпоредби бяха заявени и, а, разпоред, и а, резерви, а, както вече ще разискваме. А, някои от тях се, а, са свързани с а, текста и принципа за субсидиарността. През септември месец групата по миграция приключи първото четене на текста в съвета, но всъщност разглеждането там не е приключило, защото държавите членки не са изяснили окончателните си позиции и остават множество резерви за проучване. Така че на този етап има повдигнати въпроси, които се нуждаят от изясняване. Тези въпроси са свързани е, с, е, с срока на пребиваването. Според текста максимален срок 6 месеца в рамките на 12 месеца. Това е предвидено. Има някои е, резерви във връзка с тази продължителност на престоя. Въпросът за задължението за издаване на разрешително за пребиваване също. И тук има някои въпроси за това задължение. Е, дали не може да се разреши този престой това пребиваване чрез виза. Е, въпросите за обработката на е, заявленията. 30 дни се смятат за прекалено кратък срок за тази цел. Има въпроси свързани с задължението на работодатели е, да е, представи доказателства, че е, работникът има така прилични условия на настаняване. Тук също има въпроси за това, що е то прилични условия. Във връзка с многократните разрешения за три години също е, са необходими разяснения и по-задълбочен анализ. И бяха поставени въпроси във връзка с равенството на третиране е, с третирането, което се предлага на собствените граждани, най-вече по отношение на условията на труд и общественото осигуряване. По всички тези въпроси все още се извършва анализ в съвета. Е, сегашното и бъдещото председателство се опитват да постигнат по тях компромиса. Следващото Заседание на групата ще бъде проведено на 8 декември. Това ще бъде последното и заседание при наше председателство. Както вече казах, на следващото председателство е, се пада е, да продължи е, работата, анализа на текста. За съжаление, не успяхме да приключим тази работа при Белгийското председателство, но оставаме на ваше разположение до 31 декември 2010 година. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега господин Мораес, докладчик. You, The... Uh, Благодаря, господин председателю интереса от страна на националните събрания, някои от които са днес с нас, и е, разискванията по въпросите на субсидиарността отразяват е, действителността на това, че за първи път се занимаваме с законодателния пакет за е, законната миграция. Вече сме навлезли в процеса и Очакваме той да бъде сложен, но и успешен. Говорили сме за него в рамките на Хакската програма, Европейския пакт и Стокхолмската програма. Това предложение е част от един пакет а, с други предложения, като господина Колино, а, неговото предложение. Та това е един законодателен пакет, който регламентира различни форми на законно влизане. Не става въпрос за хоризонтални механизми, а за различни категории работници, които влизат в Европейския съюз и този процес трябва да бъде регламентиран по някакъв начин. В центъра на това предложение, и важно да подчертаем това от самото начало, е искането от страна на много от групите в този парламент да се сложи край на експлоатацията на сезонните работници и второ да се постигне един зрял подход към осигуряването на достъп до групи работници, категоризирани по демографски данни от Европейския съюз. Сезонната работа е нещо действително. Аз разполагам с статистически данни, но искам сега да ви отекчавам. Много държави членки отговориха а, на предложението на комисията, а, защото си дават сметка, че това е неизменна част от тяхната економика. А, има сериозен брой сезонни работници, както законни, така и незаконни. Затова е много важно в тази комисия, заедно с комисията по заетост, да определим някои основни правила. Много се радвам, че, комисия, че комисията и съветът ни запознаха с най-важното за тях. За мен обаче най-важното от този пакет е преди всичко да се определят условията за достъп, така щото да се гарантира необходимата закрила а, за сезонните работници, такива неща като механизъм за а, жалби, а, осигуряване на прилично настаняване, както и условия на труда и работно време. Естествено, това са едни много щекотливи области, но е необходимо да се занимаем с тях и заедно с Комисията по заедостта трябва да осигурим зачитане на принципа на равнопоставеността или поне доколкото това е възможно. Както каза Джорджо, някои, всички сме равни, някои са по-равни. А, равно заплащане, а, това което трябва да осигурим е защита от експлоатация, както вече казах и колегите, но не да създаваме а, нова категория работна сила с различни условия за заплащане. Има редица права, които трябва да разгледаме, като например в областта на социалното осигуряване, също условията на достъп, с което ще се занимава най-вече нашата комисия. Трябва да а, разпишем и по-конкретни определения на сезонна работа, защото в действителност има множество синдикати, които се занимават с сезонната заетост. А, така че трябва да а, осигурим един зрял подход а, към а, този вид заетост в някои от най-важните економически отрасли. Та, е, мога да продължа да говоря още доста, но бих искал да подчертая накрая, че трябва да гледаме на пакета като на едно цяло. Подходът ни не бива да бъде хоризонтален, а трябва да бъде секторен. И по такъв начин а, няма да а, слагаме подобър заменател а, в различните категории заетост. Мисля, че това а, ще бъде един доста сложен и труден процес, но ще си струва усилията. А, трябва да се отчете, че вече а, много години минаха от а, срещата в Темпере през 99-та година Достигнали сме до Лисабонския договор и за първи път почваме да регламентираме ам, законната миграция. Няма как да е лесен процеса. А, но това е много важна стъпка напред, а, както за нашата комисия, така и за колегите от а, Комисията по заедостта. Това, са, това е един набор от много ценни а, доклади оценявам приноса на колегите и подкрепата, на която се радваме от други групи в този парламент. Председателя благодаря господин Мораес. Мисля, че сега е редно да чуем становищата на националните събрания, които повдигнаха въпроса за субсидиарността. Първо ще дам думата на господин Тамас Гурлих от Чешкия сенат. Заповядайте. Добър ден, господин председател, уважаеми дами и господа. Сенатът на Чешкия парламент прие една доста сложна резолюция, която се състои от 9 точки, от които ще спомена само 6, които са най-важните. Чешкият сенат смята, че условията за влизане и пребиваване на граждани от трети страни с цел сезонна заетост могат да се регламентират в достатъчна степен на национално равнище. Европейско законодателство не е необходимо, тъй като няма да доведе до допълнителни ползи. Второ, предложението, което се гледа, не е а, в съответствие с а, принципа на а, субсидиарността по смисъла на член 5 алинея 3 от Лисабонския договор. Приели сме в парламента мотивирано становище по член 6 от Лисабонския договор което гласи, че нуждите и положението на сезонната заетост в различните държави членки са разнородни, което означава, че не може на общностно ниво да се въведе еднороден механизъм за повторно кандидатстване за разрешение за пребиваване в страна, различна от първоначалната страна, в която е влязал работника от трета страна което създава условия за в сектори като земеделието и туризма преливане от една страна в друга. А, естеството на тази заетост обаче не отговаря на нуждите в а, а, всяка от държавите членки. Ако един вид работник е необходим в една страна, това не означава, че и на другите места ще бъде а, необходим. И нека сега в заключение каза, че а, националните събрания се сблъскват с, с сериозни трудности в а, ползването издаване на документи за временно пребиваване, карти, поради липсата на координация между националните събрания. Болшинството депутати също така не бяха в състояние да спазят 8-седмичния срок. Неколцина бяха депутатите, които бяха успели. И причината за тази липса на координация е именно начина по който се издават тия а, карти а, по Лисабонския договор. Националните събрания имат ограничени правомощия да изменят предложенията на комисията, следователно националните събрания са демотивирани да влизат в контакт с други национални събрания. И тази директива а, е чудесен пример за пропуснат възможност а, да се възползваме от а, жълтата карта, което а, е нещо, което, за което съжаляваме. Сега а, от Националния рад на Австрия господин Венегер. Благодаря най-сърдечно за предоставената ми възможност да изразя критичната позиция на австрийския парламент и да я обоснова. Преди това искам да посоча, че комисията преди няколко дни Комисията преди няколко дни изказа голяма похвала за австрийската политика на заетостта и управлението на пазара на труда. В економиката, която се намира в криза, всъщност имаме е, опасност е, тя да се превърне и в социална криза и за това Австрия взема съответни мерки. Естествено и в Австрия има необходимост от сезонни работници. Те обаче според сега действащата уредба се допускат само тогава, когато наистина има потребност от работна ръка и когато а, тази потребност, това търсене не може да се покрие от пазара на труда на Европейския съюз. Така че тук е, е, не се допуска инструментализация в определени отрасли и намаляване на заплащането там. Австрия е, за сега допуска работна ръка от трети страни, най-вече в туризма и в селското стопанство. Според мен тук трябва да се следва принципа на предпочитания спрямо работна ръка от Европейския съюз. Тук трябва да се добави и още, че в нашата ситуация, след като изтекат преходните срокове през 2011 година, 2014 година вече ще трябва да се намали и потребността от сезонни работници. Искам да посоча три кратки аргумента от нашето становище спрямо представителя на комисията. Защо ние смятаме, че тази европейска уредба – не е съвсем приемлива. Също така а, искам да посоча, че оценката трябва да се прави възоснова на търсенето на пазара на труда и тогава да се е, издават разрешения е, а тук е, да се направи оценка на потребностите е доста сложно. Освен това, държавите трябва да могат да поставят и да въвеждат квоти за сезонните работници, и да използват тези квоти само при необходимост от такива. Трето, сезонно заетите лица не трябва да получават разрешение за престой 6 е, месеца, а трябва да се ограничава разрешението им да престой до е, срока на съответното трудово правоотношение. Проектът урежда трудовото право, пазара на труда. Това са материи, които по принцип попадат в правомощията на държавите членки. От гледна точка на Австрия не съществува потребност за единна европейска оредба, защото сезонната заетост в отделните държави членки е твърде различна, в различни браншове се осъществява и за това аз смятам, че чрез една единна европейска уредба би се попречило на това да бъдат отчитани спецификите на държавите членки по отношение на сезонната заетост. И за това ние искаме да помолим Комисията на Европейския парламент, която е компетентна в случая, да отчете нашето искане и нашите аргументи. UK House of Благодаря. Лорд Ропър от е, Камерата на лордовете на Великобритания. Господин председателю, много съм благодарен на комисията Либе за това, че е поканила националните парламенти и за това, че има възможност да се изкажа. Чувайки позициите на колегите от Австрия и от Чешката република, доста сходни са нашите виждания, отразени в мотивираното становище, прието от Камерата на лордовете. Комисията твърди, че необходимостта от сезонна работа е често срещана в повечето държави членки, но потребностите на държавите членки се различават от към брой работници, срок, за който те са необходими, работа, за която са необходими и по много други направления. Освен това, има разлика разлики между държавите членки. Дали е, те могат е, да удовлетворят потребностите си е, предимно от работници от Европейския съюз или разчитат преди всичко на граждани на трети страни. По член 79 от договора се признава, че Допускането на граждани на собствената територия е от компетентността на държавите членки. За това смятаме, че е, влизането е, в всички държави членки на е, сезонни работници от трети страни трябва да бъде регулирано от суверенните правомощия на държавите членки и тяхната суверенна преценка. Не е необходимо да има регулиране на ниво Европейски съюз. Комисията е, не, т.е. изтъкна някои причини, е, поради които смятат, че принципът на субсидиарността е, е спазен. На първо място, според нея, може да се стигне до изкривяване на миграционните потоци. Една държава членка, която дава по-добри условия на мигриращите работници, ще бъде по-привлекателна. И до това ще се стигне, ако се приеме тази директива и правата не се предоставят по абсолютен начин. Разбира се, правата, които се предоставят на сезонните работници, се различават в отделните държави членки. Втората причина изтъкната от комисията е, че за да няма незаконно влизане и да се сведе до минимум риска от пресрочване на разрешенията, трябва да има обща уредба на ниво Европейски съюз. Не виждаме как тя ще допринесе за отпадане на тези рискове. Третата причина е, че разликите в условията трябва да се преодолеят чрез задължителен и подлежащ на принудително изпълнение акт на общността. Разбира се, държавите член членки имат собствено законодателство, подлежащо на принудително изпълнение и то е поне толкова ефикасно, колкото това на Европейския съюз в борбата с експлоатацията. Четвъртата причина, изтъкната от комисията, е, че уреждането на този въпрос е от основно значение за сътрудничеството с трети страни и за задълбочаване на глобалния подход. Не виждаме защо това да е така. Така че доводите, изтъкнати от комисията, за нас са неубедителни. Може би трябва да добавя, господин председателю, че дори тази директива да бъде приета, тя няма да въжи за Великобритания, тъй като е, Великобритания е, не е решила да участва в подобни актове по протокол 21 към договора. Но ние би трябвало да е, приканим към разсъждение в посока дали е спазен договорът в този смисъл. В заключение, има правила, относно влизането на тези работници. Когато те влязат в наша територия, трябва да имат защита от експлуатация. Въпросът е дали тези потребности са идентични и оттам уредбата трябва да е идентична за всички държави членки или пък по-лесно и по-удовлетворително подобни проблеми се преодоляват на национално ниво. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Нека сега отново чуем госпожа Шмидт, представител на комисията която да вземе отношение към бележките на националните парламенти. Uh, uh, Благодаря, господин председателю. Мисля, че в първото си изказване вече засегнах някои от въпросите, но разбира се, мога да навляза и в по-големи подробности по някои от проблемите, които бяха очертани. Разбира се, ние се вслушваме е, в позицията на националните парламенти, получихме тяхното становище, е, ще отговорим на становищата, получени от тях в едните седмици. И разбира се, е, бихме предпочели националните парламенти да подкрепят нашите инициативи, но разбираме, че е възможно да се стигне и до разногласие в позициите. Както вече бе казано, получихме 6 отрицателни становища. Получихме обаче и някои положителни такива. Така че някои национални парламенти заявиха подкрепа за нашия проект. По няколкото въпроса, които бяха повдигнати, искам отново да спомена, че сме оставили на държавите членки възможност за маневриране, както вече а, е било споменавано, има общностно предимство, общностна преференция. Държавите членки а, могат а, да видят а, кой предлага труда си на националния пазар на труда. Тръгва се от националните граждани, след това през гражданите на Европейския съюз се минава и след това се минава към граждани на трети страни. Друг важен въпрос, засегнат от представителите на националните парламенти, е този за обемите, за бройката. Броят, на е, гражданите, които ще бъдат допуснати като сезонни работници, е от компетентността на държавите членки. Категорично и това е потвърдено от Лисабонския договор. Освен това, държавите членки а, е, изрично ще могат да се съобразяват с положението на пазара на труда на своя територия. Държавите членки са тези, които определят как ще организират този пазар. Е, други повдигнати въпроси са, например, е, този за 6-месечния срок. Този проблем бе тежък, тъй като се опитваме да се съобразим с реалното положение в различните държави членки. Някои държави членки позволяват на сезонните работници престой по-дълъг от 6 месеца, а други е, позволяват престой по-кратък от 6 месеца. Затова решихме най-сетне и в, крайна сметка да е, възприемем подход среден между тези два подхода и определихме срока на 6 месеца. По кръговата миграция мисля, че има също възможност да се издават различни разрешителни за различни сезони. Това за нас е важна възможност, както вече сме казвали по други поводи. Това позволява да се движи потокът на паричните преводи. Те са много важни за страните по происход. Миграцията трябва да се разглежда в по-общ контекст като цяло, по принципа на субсидиарността, потребността от сезонни работници е, съществува в различни държави членки. Някои се нуждаят повече от такива работници, отколкото от други. Но е, това, което е важно да се е, прецени е, че решение прието от една държава членка в този смисъл може да се отрази върху други държави членки, особено сега, като имаме шенгенско пространство без вътрешни граници. Това и изисква обща дисциплина и общи мерки е, за намаляване на броя на незаконно влизащите и за броя на просрочията имаме и директива за санкциите. Това трябва също да се спомене и не бива да се забравя. Следователно могат да бъдат предвидени санкции за работодатели, на които наймат незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Имаме и директива за връщането, която също допринася за борбата с незаконното влизане. Както бе казано и от докладчика господин Морайс, трябва да възприемаме този проект на директива като част от по-общ пакет с други мерки за борба с незаконната миграция и други проекти, които в момента се разискват като, да кажем, командированите лица от една в друга фирма или от между различни е, дъщерни дружества или клонове на една и съща фирма, също така директивата за единното разрешение. Е, директивата, е, всъщност комисията би искала да има една директива, която урежда всички тези а, въпроси. А, ние имахме проект по а, тази конкретна проблематика през 2001 година и той а, се провали. Сега сме в по-различно положение. Може би имиграционната ни политика е по-амбициозна, а имаме и нов а, ред за приемане на актовете. Това е тъй наречената процедура на съвместно нормотворчество, така че може би е редно да се стремим към успех. Председателят. Разбирам, че комисията ще изпрати писмени отговори на националните парламенти в едните седмици, така ли? В такъв случай сега даваме е, думата за изказвания на онези депутати, които вдигнаха ръка и искат да се изкажат. Първо, е, ще дам думата на докладчика, дали иска да коментира той. Господин председател, поисках да взема думата преди колегите, за да кажа, че малко се изкриви атмосферата. Три национални събрания се изказаха, един от които не е избрал да участва в този процес. Португалски, италианския, немските парламенти, е, всичките подкрепят всъщност предложението, така че нека да възстановим баланса, много ви моля. Второ, това предложение е достатъчно зряло и гъвкаво. Аз не бих излязъл с доклад за предложение, което не дава възможност на държавите членки да определят броя на мигранти, които да допуснат. Напротив, това е едно предложение, което предвижда справяне с кръговата миграция, в държавите членки има огромен брой незаконни мигранти, които се занимават с сезонна работа и това е една от основните причини за регламентирането на този пазар. В три от държавите членки, чието представители на парламенти чухме, има такова регламентиране а, и това е една област, която, законодателна област, която е а, особено важна именно поради тези причини. А, и това е област, която няма да се регламентира единствено от тази директива, а също и от други, които споменахме, а и от самите държави членки. Затова е, нека да възстановим а, баланса. Един от принципите, които залягат в, а, в това третиране е равнопоставеността. А, и той също е залегнал в единното разрешително. И накрая, а, нека да подчертая, че бихме искали да се въведе хоризонтален подход с единно разрешително, съветът се противопостави рязко на това, защото година след година те а, настояват на такова регламентиране на незаконната миграция, но не се излезе до сега с предложение. А, поради техните решения, сега сме възприели секторен подход, за да сме сигурни, че са а, максимално широко приемливи предложенията ни. Те се оказаха приемливи за голяма част от този парламент и е особено важно да се приемат и от държавите членки. Господин Папа Николао има думата сега. Благодаря. Ясно е, че в Европа работят много сезонни работници. И то в много държави членки, най-вече унези, където е особено развито замеделието и туризма. Там потребността от сезонни работници е най-явна. Повечето от работниците в тия сектори, независимо дали това ни харесва или не, са незаконно пребиваващи и незаконно работещи. И за това е от огромно значение в нашата комисия днес и по-нататък да обясняваме да отправим послание за тези хора, че е по-добре да изберат законния канал. Така ще имат по-добри е, възможности е, за кариерно развитие и по-лесно ще оцеляват в държавите членки, които са избрали. Естествено, е, особено важно е да закриляме тези хора. Трябва да гарантираме, че се зачитат правата им. И това е безспорен факт. Тъй, че съм съгласен с докладчика ни по този въпрос. Как обаче да го постигнем? За хора, които пребивават само 6 месеца в една държава членка. Как да им осигурим равно ниво на защита, както на онези, които пребивават 5 години, например. И трябва да внимаваме и с това какво разбираме под сезонен работник. Все още не сме го определили. Как е, ще се определят точно сезоните е, възоснова на типа дейност, която се занимават. И така, трябва да закриляме тези хора, но същевременно, макар и това да не се хареса на всички държави членки, трябва да да гарантираме избягването на злоупотреба с тия разпоредби. Защото ще има хора, които ще твърдят, че са сезонни работници и ще пребивават незаконно. За други цели, т.е. да злоупотребяват с директивата. Трябва да сме особено предпазливи и доста строги. Трябва да сме сигурни, че а, е, сезонните работници се връщат по а, е, местата, от които са дошли в момента, в който им изтече разрешението за сезонна заетост. Трябва много внимателно да следим и изпълнението на разпоредбите, свързани с а, е, работодателите. Трябва да сме сигурни, че получаваме достоверна информация от работодателите. как осигуряват настаняване по време на работата на сезонните работници. Така че качеството на информацията е нещо много важно. Трябва също да информираме работниците е, за техните права. Как да им предоставим тази информация на техния роден език? Или как да им осигурим възможност за превод, за да са наясно с правата си? После при а, гледането на молбите. Трябва да се реагира моментално. Процеса на разглеждане трябва да а, се ускори максимално така че да могат хората действително да идват и да работят в съответните сектори. Това да става бързо и лесно, а не да представлява огромни усилия. Коментарите, които чухме от националните парламенти, са много важни. Резервите, които чухме, са също съвсем разбираеми. Като се има предвид в какво положение сме в момента с незаконната миграция, особено в някои държави е, членки, където този е, проблем е особено е, изразен, трябва да поемам ангажимент, да положим усилия. Изслушах комисията, докладчика. Всички са достатъчно посветени и ако продължим, вярвам, че можем да достигнем до добри резултати. Председателя благодари. И дава думата на госпожа Сарджентини. Благодаря, господин председател. Мисля, че е рано да се говори за резултатите и подробностите по тази директива, но трябва обаче да обсъдим въпроса за какво ни трябва, каква е логиката, която е залегнала в основата на тази директива, а тя е, че в Европейския съюз имаме нужда от работници не само онези, които идват с синя карта, чрез националните схеми за високо квалифицирани работници, мигранти, но също и неквалифицирани работници ни трябват. В няколко страни сме видели, че а, застаряването на населението е процес, който тече по-бързо от предвиденото, предвиденото в други страни, а, като в моята, Холандия също и Обединеното кралство, а, голяма част от работната ръка е от източна Европа, но това не въжи за целия Европейски съюз. Също а, знаем, че в момента в Европейския съюз се експлуатират незаконните мигранти. Помислете за бунтовете в Южна Италия миналата година, а, в брането, брането на цитрусови е, плодове, този плодотрасъл. Е, това са работници, които работят в ужасни условия. Понякога са законно пребиваващи, но незаконно наети на работа. И това е нещо, е, което трябва да спрем. Директивата за сезонните работници е първа стъпка в Европейския съюз и трябва да си дадем сметка, че това трябва да се регламентира, трябва да дадем възможност и на неквалифицираните работници да пребивават и да работят у нас законно. Помислете си за работниците на испанската граница, жителите на гражданите на Марокко. Сигурен съм, че те биха искали да живеят и да работят тук законно. Относно това, че става въпрос за въпрос, който трябва да се разрешава на базата на принципа на субсидиарност, като се замислим за срещите в Темпере, Стокхолм, Хага, много правителства вече са сложили подписа под идеята за такова регламентиране. Аз съм сигурен, че въпросът за субсидиарността ще изникне и а, когато говорим за стежантите между различни клонове на компании. Но дали държавите членки ще са толкова притеснени тогава, когато говорим и за високо квалифицираните служители? Или става въпрос единствено за ниско квалифицираните? Според мен това е първа стъпка за по-широко регламентиране а, на въпроса за м, кръговата миграция. Тук не става въпрос а, за за домашните прислужници и помощници. Това не е сезонна работа, но а, това също е една много уязвима група. Смятам, че това трябва да бъде следваща стъпка. Директивата ни за сезонната заетост, мисля, че трябва да даде възможност на хората да а, развият кариерата си в Европа. Можете да започнете като сезонен работник, това обаче не означава, че така ще си, такъв ще си останете до края на европейския си трудов живот. Господин Мораес е положил сериозни а, усилия, за да достигне до консенсус. А, трябва да направим всичко възможно, да убедим и националните събрания, аз ще го направя лично в Холандия, че това не е въпрос, който може да се решава на национално равнище, защото миграцията е факт и тя ще си остане действителност. Благодаря. Госпожа Вебер, благодаря господин председателю. Искам най-напред да благодаря на вас и на секретарията за това, че можем да проведем разискване час и половина по тази така важна тема. Иначе обикновено препускаме през материята. Не искам да драматизирам прекалено, но на мен ми се струва, че тази директива заедно с другите директиви по въпросите на миграцията и убежището е нещо е, като е, лакмус за Европейския съюз. Е, ние чрез нея ще бъдем проверени, що за участник сме на международната сцена. И това ще бъде лакмус за съвета. както и за държавите членки и националните парламенти. Това е проверка и е, за нас като евродепутати, но и за представителите на гражданското общество в Европа, е, професионални съюзи, неправителствени организации, тъй като истината тук е, че говорим не само за факта, че се нуждаем от работници в Европейския съюз, говорим за пакет, макар че е, всеки отделен акт се приема с отделни разисквания. Трябва да покажем на света как действаме по въпросите на миграцията. Европейски съюз ли сме? Или е, сбирка, кръжок от 27 държави членки. Общи правила ли ще имаме, макар и минимални, за всички тези държави членки? Или непрекъснато ще се позоваваме на принципа на субсидиарност, за да оправдаваме разногласното поведение, което често предизвиква объркване извън наша, нашите граници. Мисля, че в тези дни се нуждаем да бъдем силен участник в международните отношения, но се нуждаем за тази цел пък от единство в собствените си редици. По тази конкретна директива, мисля, че е, миналия мандат е, говорихме толкова много е, за директивата за връщането. И нееднократно казвахме, че е, по въпросите за миграцията трябва да имаме единно становище като Европейски съюз. Сезонната миграция е част от тази проблематика. Това означава, че ние сме длъжни да изпълним обещанията си, дадени и пред външния свят. Това за нас ще бъде много голямо предимство не е, е необходимо да се припомня, е, че ако оставим е, тази материя изцяло в, държав... в ръцете на държавите членки, за някои от тях този въпрос ще бъде предимство, а за други не. А освен това и уреждането на материята ще се различава от това какво правителство идва на власт. Дали е с лява ориентация, с дясна ориентация и, и това още веднъж подчертава потребността от макар и минимални, все пак общи правила на ниво Европейски съюз. Разбирам, че в съвета има гласове на неохота, гласове, които се надигат против тъй като естествено има натиск, който се оказва и от някои национални парламенти. А, трябва да си признаем и от страна на някои профсъюзи. А, били те национални или а, европейски. Нека бъдем честни. Ако работим по конкретните случаи, не можем да бъдем сигурни, че а, правата на работниците а, ще бъдат а, защитени а, само ако а, са в. А, а, са от нашите държави членки. И а, съвсем нормално е да бъдем а, настроени в полза на еднаквата защита и на гражданите от нашите държави членки и на гражданите идващи от трети страни. Категорично има проблем с експлуатацията и трябва да се борим с това. Някои споменаха, че няма съгласие, че държавите членки проявяват неохота към възприемането на подобна уредба. Аз съм сигурна, че съветът ще иска да работи по тази тема в посока на намиране на е, добри решения и няма да е, работи за спиране въвеждането на директивата. Всеки път, е, когато работим по тази тема, трябва да помним, че създаваме условия за защита на хората, които идват тук като сезонни работници. Наистина искам съветът да вникне в това послание, тъй като според мен от доста време Европейският парламент се държи много отговорно и излъчва посланието, че ние бихме желали Европейският съюз да се проявява като важен международно правен субект, като значим международно правен субект. И това трябва да въжи и за съвета. Той не трябва да е просто сбирка на 27 различни държави членки. Mr. Giacolino. Grazie Presidente, se soltanto una parte dei rilievi e delle osservazioni Господин Яколино. ai rappresentanti dei parlamenti e degli Stati membri dovesse essere accolta Искам да се спра на казаното от представителите на парламентите на държавите членки. Ако част от това бъде включено в директивите, аз мисля, че те ще станат по-добри. Ние трябва да признаем това. Това е важна директива. Аз си спомням, че господин Мораес във връзка с останалата директива, която също е свързана с тази цел, той я засегна като тема. Ставаше дума за миграция на работници от трети страни, дали тя отговаря на действителното търсене в държавите членки, според мен – условията за допускане трябва да бъдат същите в всички държави членки, т.е. да бъдат еднакви. Освен това, трябва да се има предвид, че принципа на субсидиарност е нещо по-различно от единния подход по тази проблематика. Ако си спомням добре, тази директива проистича и от това, което се случи в Лозана през януари тази година, но Имаше и други събития и на други места, в Малме, в Лондон, в Париж. Така че всъщност няма държава членка, в която проблемът за сезонните работници не е намирал много голямо място в е, медиите. Добре, съществува секторния подход. Няма съмнение, че секторите, за които става дума тук, е, е, селско стопанство, градинарство, туризъм са много важни за економиката на отделните страни членки. Всички наши държави членки обаче имат собствена система Италия, Австрия, Германия и така нататък, но това не не променя необходимостта Европейският парламент да се занимае с толкова важна тема и да не издигне своя глас ние трябва наистина да имаме единен подход. Смятам, че сътрудничеството с националните парламенти наистина е нещо, което може да даде важен принос към културната дискусия както по тази тема, така и по други теми. Естествено има проблеми за държавите членки, те трябва да бъдат решени относително бързо, за да може да се предложи закрила на заетите лица. Знам, че в Италия се използват много сезонни работници, например, когато става дума за е, брането на ябълки или портокали тези хора всъщност е, са засегнати е, от е, тази проблематика. Ние също смятам, че парламента и съвета могат да е, свършат много неща, така че да имаме бързо една е, добра уредба. Благодаря. EPP... E господин Бусотил, благодаря господин председателю. Европейс... ЕНП е открита а, към а, уреждането на проблематиката на незаконните емигранти. Казахме това в избирателната си платформа, повтаряме го сега, така че конструктивно ще се а, отнасяме към тази дискусия. Казвайки това обаче, мисля, че нашите колеги от националните парламенти изтъгнаха много категорични доводи в полза на принципа на субсидиарност, които не могат да бъдат подминати с лека ръка и пренебрегнати. Напротив, трябва да се отнесе много сериозно към тях. Комисията се опитва да ни успокои, като казва, не се Притеснявайте, държавите членки ще имат национални квоти за броя сезонни работници, които ще допускат от други страни. И също така ще запазим тъй наречената общностна преференция. Това обаче налага въпроса. Ако тези елементи бъдат запазени, защо за Бога ни е необходима тази директива на първо място? Трябва да отговорим на този въпрос, защото сме длъжни да а, уредим условията на труд, ни се казва. Но тогава питаме, защо отделните държави членки да не могат да уредят достатъчно добри условия на труд на а, гражданите, които идват да работят от други страни, без ние в Европейския съюз да се месим. Затова, по принцип, смятам, че принципът на субсидиарност е значим, той трябва да бъде спазен и комисията ни дължи надлежни доводи, с които да ни убеди, че принципът на субсидиарност тук е спазен. Последен момент. Казва се, че тази директива ще ни помогне да се борим с незаконната миграция. Доколкото разбирам, имаме и други инициативи, предназначени точно за борба с незаконната миграция – Една от тези инициативи е директор, е, дирек, проекта на директива за санкции на работодателите, които вземат на работа незаконно а, пребиваващи а, лица. Тази директива ще влезе в сила, така че дори когато говорим за експлуатация, трябва да бъдем внимателни преди да направим извода, че тази директива ще ни помогне да сложим край на експлоатацията, когато има и други инициативи, насочени в, в същия дух. В заключение, не искаме да пречим, имаме открит ум и открито сърце, би трябвало да бъдем убедени обаче. Мисля, че днес Европейската комисия не ни убеди напълно, че принципът на субсидиарност в случая е зачетен. Uh, Благодаря, господин председателю. Аз също искам да започна от нещо казано от господин Бусотил. Тук за първ път имаме становища от националните парламенти по проект на комисията има 12 парламента със становища, броят на несъгласните не е достатъчен за блокиране, но сега прилагаме нова процедура, и е, искам, е, понеже е нова процедурата, е, комисията като се готви да даде писмен отговор на несъгласните, е, да изпрати този отговор е, и до нас, е, за да можем да преценим как да реагираме. Смятаме, че всички е, са съгласни, че хората, които работят в Европейския съюз, трябва да се радват на прилично отношение. Трябва да бъде сложен край на незаконната експлоатация, но според мен слабостта на проекта е, че той не е придружен от никакви статистически данни. Не виждаме е, мащабите на, проблеми в различните държави, на проблемите в различните държави членки, колко са е, сезонните работници, колко от тях са незаконни и ако има незаконни, дали е, ще може е, с новата директива е, тяхната експлуатация да бъде предотвратена, защото съгласно директивата контрола за нейното въвеждане и въобще контролните мерки след въвеждането и ще бъдат също в ръцете на държавите членки. искам следователно да чуя статистически данни за мащабите на явлението и какво очаква комисията да се случи през едните години? Увеличаване ли на броя на тези работници в някои страни, да или не? И още нещо, което според мен бе засегнато от съвета, едно от условията е прилично жилищно настаняване. Какво означава прилични условия на настаняване или прилично жилищно настаняване? Предполагам, че приличното настаняване в Финландия се различава от приличното настаняване в Гърция. Що се отнася до срока? В държавите членки сегашната система функционира добре. Е, какъв е доводът на комисията да избере 6 месеца? Нормалното ли е това? В някои държави 8 месеца ли е, повече ли, по-малко ли? И е, също така, е, различен ли е срокът е, за различните професии? Може би в туризма, в селското стопанство, в отделните държави сроковете трябва да бъдат е, различни. Защо е, комисията избрала 6 месеца и защо да е един и същи този срок на пребиваване за трудещите се във всички отрасли? Освен това, господин председателю, Добавям, че това са първите ми бележки. Чух коментари от различни страни вече, някои положителни, други изключително отрицателни. Ние е, ще се отнесем положително към всяко предложение, но искаме отговор и на отрицателните си коментари. Благодаря. Ромеро. Благодаря, госпожа Ромеро. Благодаря, господин председател. los Estados miembros y su actitud. Искам да кажа нещо във връзка с държавите членки и позицията им по тази директива. Господин Бусотил вече посочи, че държавите членки могат да следят за условията на труд и да избегнат ситуацията, която имаме в момента. Естествено, няма статистически данни, а би било добре да има, за да можем да установим каква в действителност е ситуацията. По въпросите, отнасящи се до субсидиарността, нещата стоят така. Днес живеем в Европа в едно ново време и въпреки, че ситуацията е различна, съществува мобилността, която способства за изграждане на един все по-единен европейски пазар на труда. Трябват ни необходимите инструменти, за да можем да регулираме този единен пазар на труда. Така ще бъде в бъдеще. По тази причина ние не можем просто да кажем, че отговорността е изключително на държавите членки. Естествено, те носят отговорност, те имат правомощия тук, но от друга страна, ние трябва да отчитаме и позицията на Обединеното кралство. Вие също посочихте, че искате да бъдете пазители на договорите. Но би било добре, ако участвахте в изграждането на тази единна Европа. Това е важно, за да се избегнат злоупотребите може да се получи така, че пазарът, който съществува сега, да съществува така нареченият чарен пазар – и ние трябва да избегнем точно неговото съществуване, защото той дава много контрапродуктивни ефекти. Държавите членки, които прилагат тази процедура, подкрепят по този начин економиката в сянка и срещу това трябва да се борим. А, това е всъщност и ползата, допълнителната полза от тази директива, за да няма такъв ефект. Някои държави членки се възползват от а, тази пазарна възможност да назначават работници при условия, при които а, не може да се каже, че има сходство с а, типичните в Европа условия на труд. Аз мисля, че а, за това трябва да работят както националните парламенти, така и Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Фос. Аз съм малко загрижен от това, което чух от някои колеги във връзка с сезонната заетост. Те като че ли я разглеждат като постоянна заетост и дали трябва да се подобри заетостта в страните по происход на тези лица. При тази мярка трябва много ясно да се посочи, че не става дума за помощ за развитие, не става дума също и за предоставяне на убежище или за легализиране на нещо незаконно. Тук става дума как ние можем да предложим на сезонните работници заетост, доколкото съществува потребност от такава в държавите членки. И ние всъщност би трябвало да си зададем въпроса, може ли да се задоволи тази потребност първо от а, нашите собствени а, работници в нашите държави членки. И ако това не е възможно, или казано с други думи, а, ние финансираме голяма безработица в държавите членки, бихме могли да кажем, а, ние имаме работници работници отвън. Но ако са ни необходими сезонни работници, то е по-добре първо да се види дали в собствената страна или в Европейския съюз могат да се намерят такива работници и едва тогава вече да си зададем въпроса дали трябва да наемаме лица от трети страни за конкретния вид работа. Ако обаче съществува потребност, която надхвърля рамките на Европейския съюз, тогава естествено трябва да се дефинира ясно и да се посочи ясно, че става дума дума за временна заетост. Също така трябва да се дефинира точно какви са условията на труд и условията за влизане в страната, какво е заплащането, какви са условията на труд, а също така какви са и вноските за социално осигуряване. Къде те трябва да бъдат внасени, дали в страната, където се упражнява дейността или е, другаде или пък какво се прави, когато лицето се разболе, дали вноските пък трябва да се превеждат в страната по происход. Това са все въпроси, които трябва да бъдат уточнени. Ако някой дойде и работи 6 месеца в дадена страна, трябва да си зададем въпроса какви са пенсионните му права, каква е уредба да предложим, просто защото тези хора не трябва да бъдат оставени сами със своите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 също трябва да си зададем въпроса как трябва да се подхожда към случаите, в които примерно дойде бременна сезонна работничка, роди детето в страната, в която е отишла, измина 6 месеца, какво трябва да се прави или пък какво ще бъде гражданството на детето, което се е родило и дали ще има европейско гражданство. Това са всъщност и изисквания, свързани с оставането на такива сезонни работници в страната, защото детето е, е от друга националност. Е, и какво всъщност е, трябва да се прави в случаите на злополука? когато някой след 5 месеца и половина претърпи злополука, остане по-дълго време в болница, тогава не можем да кажем, че той пребивава незаконно в страната, трябва да се погрижим за съответна уредба. От друга страна пък трябва да се изключи възможността за злоупотреба. В крайна сметка, Предвид е, тези въпроси, свързани с пенсионното осигуряване и социално осигуряване като цяло, трябва да се предвиди възможност за прилагане на принципа за субсидиарност, където е, отделните държави могат да предложат е, съответна уредба. Не може да твърдим, че тук не действа принципът на солида... субсидиарност и когато става дума за системите за социално осигуряване, трябва да се отчитат и разпоредбите на отделните държави членки, така че да можем да предложим правна уредба за всички случаи. Госпожа Ламберт. Благодаря, господин председател. Нямах намерение да вземам думата по този дебат, но сега вече мисля, че трябва да го направя. По отношение на допълнителните ползи за Европейския съюз, чухме доста коментари а, за това в това число. Охотата на държавите членки сами в момента е да си приемат законодателство, за да гарантират, че сезонните работници в земеделието, туризма и т.н. няма да бъдат експлуатирани европейските страни си имат а, законодателство, обаче обикновено това не се изпълнява достатъчно добре, няма проверки. Така че това е добавената стойност, най-вече защото комисията ще може да преследва държавите членки, които не защитават сезонните работници у себе си. Сезонните работници могат да бъдат естествено както граждани на Европейския съюз, така и на трети страни. И мисля, че а, едно от основните изисквания, които тази а, директива цели да почнат да се изпълняват, е да се осигури минимално заплащане поне, редовни договори, което също се явяват ползи за Европейския съюз и нашите собствени граждани. Така се избягва ползването на много ефтина работна ръка. Част от целият проблем с сезонната наетост е, че това да се наема нископлатена работна ръка се харесва на много хора. И затова трябва в по-широк контекст да гледаме на този проблем, за да се хванат и допълнителните свързаните проблеми. Въпроса с социалното осигуряване, е, това е абсолютно а, верно, което се каза. Трябва да се види какво се прави в момента в държавите членки. Със сигурност има мерки, които са свързани с това, както и с данъчното облагане и с здравеопазването. Международната организация на труда много ясно определил правата на социално осигуряване и ние ги и ние ползваме това определение в Европейския съюз като имаме такива законодателни изисквания, както за наши граждани, така и граждани на трети страни. Въпроса за а, прилично настаняване. Има няколко варианта да подходим към този въпрос. Това определено, да, може да остане в ръцете на държавите членки, но мисля, че опитът до сега показва, че всъщност понятието включва течаща вода, като работник трябва да имате възможност да, взем, да си вземете един душ, да си изготвите вечеря, да имате нормално легло, което да не се налага да споделяте с други работници или да живеете в претъпкани помещения. Уверена съм, че в повечето държави членки действително вече има законодателство, което да определя приличното жилищно настаняване. Ако няма такова законодателство, трябва да се засрамят и трябва да свършат нещо по въпроса. Та според мен има явни допълнителни ползи от тази директива, която ще доведе до а, една всеобхватна система на а, законната миграция. И както казах, е, допавената полза за Европейския съюз е, има много изражения, свързана с е, правата на труда и на трудещите се и ние заедно с комисията мисля, че можем да окажем натиск по такъв начин а върху държавите членки да изпълняват условията за осигуряване на добри условия на живот и труд, когато те не изпълняват тези условия. Благодаря. Госпожа Ернст. Искам да посоча още веднъж аргументите, посочени от националните парламенти. Смятам, че е важно и в тази посока искам да отправя още веднъж е, молбата ми към представителя на съвета. Та, трябва да се види кои са аргументите, които са положителни и които могат да бъдат възприяти като такива от е, останалите страни, така че да бъде подкрепена тази инициатива. Може би бихте посочили малко повече детайли по тези аргументи. Има две неща, които трябва да се изяснят. Няма да говорим за социалното осигуряване, за това ще говорим после, но първо трябва много ясно да очертаем целта на директивата. Какво трябва да урежда тя, за какво става дума, точно тези неща трябва да бъдат изяснени. Установява се, че във всички държави членки има сезонни работници и всички държави членки искат е, е там да има такива. Това е факт. И също така може да се установи, че е, сезонните работници много често са обект на най-тежка експлоатация. Това е във всички страни, не само в Лозано, където бях там. Това намекна италианския колега. Не само там, в много други страни тези хора са обект на най-тежка експлоатация и се възползват от техния статут на незаконно пребиваващи. Също така, е, ние трябва тук е, да се погрижим да има равно по равнопоставеност. Също така се получава така че се увеличава броя на незаконно пребиваващите сезонни работници. Тук трябва на европейско равнище да си помислим как можем да създадем една общностна уредба, защото навсякъде в държавите членки има дефицити. Според мен всичко това е добро като подход и за това ние подкрепяме европейския подход. Трябва да има равнопоставеност, равнотретиране, както по отношение на здравеопазването, така и на на социалното осигуряване. Сега, тези, които са скептици, не знам за тях колко това е важно, но аз смятам, че нашия подход ще допринесе много за социалния мир в отделните държави членки, като се създадат достойни условия за труд за сезонните работници. Второ, какво трябва да бъде цел е, да се намали е, незаконността, броят на незаконните е, сезонни работници. Аз съм съгласна да съдействам там и естествено ще подкрепя всички мерки, които посочи господин Мораес. Т.е. хоризонтални решения, където са възможни да бъдат прилагани тези два аспекта, според мен, са важни, когато говорим за целта. А второто, което трябва да изясним е какво представлява сезонната работа. Знам какви аргументи бяха посочени до сега. Трябва да е, Става дума за труд, който е ограничен до 6, 4 или дори 12 месеца, но всъщност кое трябва да залегне в основата на определението на сезонен труд? Времето или пък факта, че се изпълнява допълнителна работа в държавите членки, която е, техните граждани не желаят да изпълняват. Аз тук не искам да давам оценки или пък е, можем ли да смятаме, че сезонната работа всъщност представлява нископлатена работа? Или пък трябва ли да приемем, че сезонната работа е с ограничена продължителност? Е, това са хора, които веднъж са наемани е, като сезонни работници, ако ги харесат, ги наемат е, пак и всъщност това налага да уточним каква да бъде дефиницията на сезонната заетост. Нашият основен интерес е насочен към това да предлагаме дословни условия на труд на тези хора, защото те създават добавена стойност. Естествено, те трябва да плащат социални осигуровки, и е, това трябва да бъде предмет на дискусия от наша страна. Но смятам, че е, първо трябва да поговорим за целите. Смятам, че е, това са е, събития, поради които ние бяхме в Италия, а можем да посетим и други държави членки на Европейския съюз. Благодаря. Now, I'm the floor. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Камел Рецки. който е представител на Алжир от името на Магребската делегация. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Приветствам ви, госпожи и господа. С много внимание изслушах работата на почитаемата комисия по правата и свободите. И е, също така съм чел проекта на директива. Като цяло, много научих, без да ви забавя, мога да ви кажа следното, господин председателю. Остават в ума ми две неща. Първо, Европа се безпокои за условията на труд на тези настоящи или бъдещи а, граждани на а, други страни, условията, при които те се а, трудят и това могат да бъдат условия на настаняване също така и условия на труд. В нито един момент обаче не виждам в проекта да се говори за участие на третите страни. Не чух и в изказванията такова нещо. И, а, е, от името на моята държава е, и на целия южен бряг на Средиземноморието а, е, мога а, да а, ви кажа, че е добре да се види, а, може ли да се даде думата на тези страни, а, за да видят а, и те да могат да кажат становището си, а, как могат да допринесат. А, за този процес. От една страна той е полезен за вас, но и както каза госпожа Шмидт от комисията, интересно е да се чуе как може всичко това да бъде полезно за третите страни. Може ли госпожа Шмидт да даде повече подробности за това как този процес може да бъде полезен за третите страни, като инвестиции или по друг начин? Не виждам пряка връзка. Е, господин председател, госпожи и господа депутати, не трябва този проект да води до нещо, което вече наблюдаваме в някои от нашите страни кръвопускане, изтичане на мозъци на квалифицирана работна ръка. Е, за е, да форм... образоваме тези хора, ние сме направили много е, усилия. В моята страна националното образование е първо подял в националния бюджет и тези компетенции изтичат. За това бих искала, ако има такова партньорство, то да е печелившо за всички, за да може да се откликне на нуждите на Европа, но същевременно да се процесите да носят полза и на третите страни. Това са някои първоначални размисли, е, господин председателю. Благодаря за поканата. Благодаря на председателя Бонзери, с когото съм съ докладчик в рамките на Съюза за Средиземноморието. Там Миграцията на работниците също е третирана проблематика и оставам на ваше разположение за по-нататъчни разяснения. Благодаря, господин Грецки. Now... Проведохме обширни разисквания. Сега дойде време да чуем отново становището на комисията. Госпожо Шмидт, имате ли да добавите нещо след като изслушахме всички? Благодаря, господин председателю. Ще бъда е, максимално кратка. Първа бележка по статистическите данни. Имахме статистически данни в рамките на оценката на въздействието и в момента провеждаме анкета сред държавите членки за събиране на допълнителни данни. Нашите преценки показват, че над 100 000 граждани на трети страни са сезонни работници, 24 800 в Испания, 7250 в Швеция, в Италия. Също са много. Това е за 2008 година. Така че ние можем да ви съобщим статистическите данни, ако ги получим от държавите членки. Често пъти става дума за незаконни работници и за това е трудно да се съберат статистически данни. Може би нашите цифри всъщност подценяват действителното положение. Искам също така да отговоря на въпроса за това необходима ли е директива по тази материя. Мисля, че за пореден път е, е важно е, иммиграцията да я възприемаме единно, комплексно. Имахме Тампере, Хага, Стокхолм, все програми, третиращи проблема за иммиграцията и умежището. Е, важно е да не създаваме впечатление, че Европа е е един затворен а, остров, а, който се бори с незаконната иммиграция, а че се опитваме да отворим вратите си и за а, квалифицираните работници, но и не само квалифицираните, тези, които няма толкова висока квалификация. В този смисъл бих искал да благодаря на е поставен от представителя на Магреб. Какво ще носят тези работници на страните си по происход, дори те да са по-малко квалифицирани? Струва ми се, че тук не става дума толкова за изтичане на мозъци. Хората, които работят в туризма или в селското стопанство, връщат на своите страни практическите си опит практическия е си опит, познанията си, които натрупват в нашите страни. И смятам, че това е съществен принос. Както казах, държавите членки получават голяма гъвкавост по силата на тази директива. Те могат да предвидят строги условия, досежно условията на допускане, а що се отнася до правата, там трябва наша цел да бъде и избягването на изопачаването, изкривяването на миграционните потоци, а и както бе е, казано, става дума за уязвима група, често подлагана на експлоатация и с този проект се надяваме да направим поне една стъпка в посока към защита на интересите и правата на тези хора. Благодаря. Райс. Госпожа Райс. Белгийско председателство. Благодаря, господин председателю. Не мога да добавя много към казаното. Е, това, което вдъхва у мен увереност с оглед по-нататъчната работа е, че опасенията, които чухме тук, са същите, които бяха изтъкнати и в съвета. И за това мисля, както при всеки акт, който обсъждаме, естествено първия рефлекс е да сравним инициативата на комисията – с националната практика, с националното законодателство, което действа в съответния момент. Но мисля, че наистина на по-късен етап и след преразглеждане на текста и вземайки предвид мненията ви изразени тук, съвета ще положим усилия за постигане на компромисен текст, който да е приемлив за всички. Благодаря, господин председател. Благодаря и аз, казва председателят. Сега отново даваме думата на нашия докладчик, господин Мораес, за да обобщи проведеното разискване. Благодаря, господин председателю. Искрени благодарности на колегите за всичко, което казаха. Относно тази сложна задача, ясно е защо е сложна. Изникнаха обаче в 4-5 от изказванията това, което е най-очевидно. От Тампера насам, от 11 години, говорим за пътища за законна миграция, озаконяване на миграцията – тъй, че неизбежно е при възприемането на секторния подход трансферите между отделни стопански организации, че ще се сблъскваме с някои трудности. Това е неизбежно. Но както чухме в изказването на господин Папа Николао и други колеги, трябва да обмисли нещата от всички агли. Шест месеца достатъчни ли са? Правилно ли е? Но естествено е, че ще има политически трудности и политическа чувствителност. Макар и някои държави членки да говорят за субсидиарност, повечето са приели предложението. Защо? Защото си дават сметка, че държавите членки не закрилят сезонните работници. И това е, това е срамно за Европейския съюз. Правопорядъците са различни в различните държави членки на Европейския съюз. И както каза колегата от Магреб, нямаме политика, която да осигурява равно равна закон... Е, е еднообразна законодателна уредба за нас в Европейския съюз и е, третите страни. Аз знам, че а, нещата могат да се а, усъвършенстват. Някои от по-опитните от вас се вглеждат в а, а, историята и аз ви призвавам за същото. Вгледайте се в тия 11 години история от Тампера насам. Какво сме свършили до сега? Естествено, че точно сега ще ни е трудно след приемането на Лисабонския договор. Най-после сме в състояние да приемем един смислен законодателен пакет. Можем да се справим с много сложни въпроси. Госпожа Ламберт спомена, например, социалното осигуряване, естествено определенията, какво е сезонен работник, приложното поле на директивата и т.н. Ако се опитаме да усъвършенстваме тия проблемни моменти, мисля, че ще получим а, разбирането от страна на повечето държави членки. И дори, в, но неизбежно е да има разногласия. Дори в рамките на политическите ни групи ще има разногласия, разногласия а, гражданския сектор и така нататък. Няма начин да няма напрежение и търгания, защото за първи път говорим за неквалифицираните и а, нискоквалифицираните работници и тяхната законна миграция. Така че, а, да, това е много деликатен въпрос и общественото мнение по него също е, е много особено. Но аз съм убеден, колеги, че а, ще можем да проведем един зрял дебат и днес видяхме същото. А, сериозността, с която всички подхождат, показва, че това е един нов етап от нашето развитие след приемането на Лисабонския договор. И вярвам, че ще продължим да водим след така зрели а, дискусии. С задълбочаване на разискванията, страховете ще се притъпяват. Искам да призова държавите членки да гледат максимално а, положително и открито към въпросите. Да, аз ще обмисля тревогите, които днес бяха споделени но всъщност трябва да кажа, че съм по-положително настроен, отколкото в началото на заседанието. Много хора са ме предупреждавали, че а, много голяма лъжица е, е тая тема с а, неквалифицираните сезонни работници. Да, определено е тежка задача, но има определено светлина в тунела. Благодаря, господин, господин Мораес, казва председателя. Благодаря на всички участници в а, тези интересни е, дебати. Мисля, че Можем да продължим по-нататък по дневния ни ред, а по тази важна тема, която закриваме като точка от дневния ред, ще има и други възможности за разискване. Сезонните работници. Осма точка от дневния ред се отлага, така че преминаваме към девета точка. Ще се възползвам от случая да приветствам бившия ни колега. Happy to see you. Happy to have you here. Госпожа, госпожа Жанин Плашер, много се радваме отново да я видим в комисията Либе. Преминаваме към девета точка. Съвместно разискване. Остават още няколко минути. Става въпрос за а, проекта за препоръки относно трите досиета на Лихтенштайн. Госпожа Холмайер, много ви моля за внимание. Тези, които напускат залата, моля да го направят максимално тихо. Госпожа Холмайер, господин Гуе. Коелю и господин Вандеркам са докладчиците по досиетата, така че им даваме думата да представят проекта за препоръки. След това ще дам думата за разисквания. И трябва да подчертая, че крайния срок за процедурни изменения към проекто законодателната резолюция е 6 декември. 6 декември след. По а, а, същество няма да се приемат предложения за изменения по текстовете, които а, ще доведат до сключването на споразумението. И така, нека да чуем изказванията на докладчиците. Виждам, че господин Бусотил ще замести госпожа Холмайер. Господин Бусотил, заповядайте, имате думата. Then, Mr. Coelho first. Тогава първо господин Коелю или господин Ван де Камп. Както вие си решите. Господин Коелю, заповядайте. Muito obrigado, президент. Presidente. É, на na parte da, ви е кон Шенген, и e provavelmente nos outros dois relatórios também. Благодаря, господин председател. Съвсем упростено е положението във връзка с тези доклади. Очаквахме е, с присъединяването на Швейцария е, към шенгенското пространство да се реши въпроса с Лихтенштайн. Това обаче не стана поради е, други въпроси и ни трябваше още малко време. Възраженията идваха от Швейцария, т.е. от Швеция и от Германия и бяха свързани най-вече с неплащането на данъчни задължения. Лихтенштайн е много малка територия, тя не влезе в същото време, както Швейцария. Т.е. създадени бяха външни граници на Съюза, там където такива не беше имало 100 години. И може да се каже, тогава се прецени, че Норвегия е е, Исландия и Швейцария са в шенгенското пространство а Лихтенштайн не. А, сега трябва да се даде а, зелена светлина и да се потвърди влизането на Лихтенштайн в шенгенското пространство. Значи има процес на преразглеждане. Трябва да се прецени дали Лихтенштайн спазва всички наши критерии, дали отговаря на тях. Няма. А, никаква причина да се смята, че това е така, но във всеки случай е, парламентът е, е замолен да е, даде зелена светлина, за да може процесът да се осъществи. А след това вече можем да преценим какво да правим. В този смисъл, моля да дадем зелена светлина. Благодаря, господин Босотил. Господин Босотил сега. Аз не съм Моника Холмайер, но я замествам в този дебат ще говоря за сключването на протокола а, за присъединяване на Лихтенштайн към споразумението с Швейцария. Господа Холмайер а, подкрепя това искане за а, присъединяване на Лихтенштайн. И а, тези три стъпки, по-нататъчните стъпки, а, според нея са в правилна посока. Тя приветства подхода е, приветства окончателната работа е, по е, това досие, което доста време стои на нашето внимание и подкрепя сключването на протокола. Това е естествена стъпка, която следва приключването на преговорите. Фактът, че нито един парламент всъщност това е факт, фактът, че нашият парламент по Лисабонския договор има право на съгласие в тази процедура, изисква да дадем такова съгласие. Ще направя последна бележка, тя ще бъде е, е, лична, с оглед и на предстоящото изказване на господин Ван Декамп е, по следващото досие. Малко иронично според мен е, че провеждаме дебат за присъединяването на Швейцария към някои споразумения на Европейския съюз след референдума в Швейцария от тази седмица. Ние даваме съгласие на Швейцария да действа в пълен синхрон с нас, а пък реакцията от тяхна страна е съвсем обратната, като имате предвид резултатите на някои референдуми там. Мисля, че ще пропуснем възможността, ако не изразим загриженост за ставащото в Швейцария във връзка с провежданите там допитвания до народа. Чрез тях страната не се отваря, а се затваря, точно обратното. Благодаря, господин Босотил. Отбелязахме си вашето съображение. Давам думата на господин Ван Декамп. om aan het Nederlands te wennen. deze twee eminente eh, благодаря, господин председател, че ми давате думата. Тези двама чудесни оратори, които говориха преди мен, Искам да ги допълня с някои бележки във връзка с предложението, което аз трябваше да разгледам. Страните, които са посочени тук, са в рамките на Шенгенското споразумение. Те са се присъединили към Шенгенското законодателство и дават своя принос. Отношенията между Европейския съюз и тези страни на 30 юни 2009 година бяха започнати в тази форма. Пред, преговорите завършиха през март 2010. Лисабонският договор, както знаете, влезе в сила на 1 декември 2009 година и Европейският парламент се сега експлицитно трябва да даде своето съгласие. Аз пледирам за това ние наистина да дадем нашето съгласие. Съгласен съм с присъединяването на тези страни към а, Фонда за външните граници, вследствие присъединяването към Шенгенското споразумение. Всички ние отчитаме казаното от а, преждеговорившия във връзка с референдума в Швейцария. Благодаря. We... Благодаря. Даваме начало на разисквания. Госпожа Келер. Like whether... Благодаря. Искам само да попитам дали някой е, знае какви ще са последствията от този референдум за способността на Швейцария да обработва заявления по Дъблин, защото предполагам, че когато държавите членки е, изпращат хора обратно в Швейцария, тъй като те са влезли първо там и има автоматично връщане обратно на а, е, чужденци. Не знам дали има класификация на чужденците. Не знам дали това няма да попречи по някакъв начин на а, е, капацитета на Швейцария да действа съобразно принципа на non-refoulement, принципа да се допуска лицето до системата за предоставяне на убежище и спазването на правата на човека по-общо. Господин Енчио, благодаря, господин председателю. Като контрадокладчик от социалистическата група трябва да кажа, че ние подкрепяме позицията на докладчиците, според нас е само логично да се а, реагира положително на тези три а, искания. Председателят, не виждам други желаящи за изказване. Представителят на комисията желая ли да се изкаже? Нито белгийското председателство ли? Да, госпожо Келер отново комисията и съвета могат ли да отговорят на въпроса ми, ако знаят? Комисията иска ли да вземе отношение на място или иска да отложи отговора си за по-нататък? Предпочитате да отложите отговора си. Ще отговорите ли на искането на госпожа Келер е, в писмен вид? Комисията, да, господин председател, ще отговорим в писмена форма. Благодаря. Няма други коментари. Мисля, че с това приключваме работа. Може би някой от докладчиците желая да вземе отново отношение. Не, в такъв случай приключваме работата. Разбирам, че сме се споразумели след Представянето на проекта на препоръка имаме декември 6 декември до обяд като крайен срок за внасене на изменения. По проекта на законодателна резолюция. Така че съгласувахме всичко това. Благодаря. Утре продължаваме работа в 9 часа. Благодаря ви.